и изявление на съвета и на Комисията за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Давам думата от името на съвета на госпожа Калнина Лукашевич. Мадам президент, uh, honorable members, uh, thank you for inviting. Госпожо председател, благодаря ви, че поканихте съвета да участва на този важен дебат за Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Той е приоритет за трите институции, което е отлична отправна точка за по-нататъчни дебати. благодаря за тази възможност да споделим становища по този въпрос. Европейският парламент бе изключително важен при приоритизирането на инвестициите в дневния ред на Съюза. Радвам се, че съм днес тук, защото започваме работа по първия конкретен резултат на този план за инвестиции. Този фонд е основен приоритет за латвийското председателство и за съвета. Трябва да укрепим економическия растеж, да намалим безработицата в Съюза – Инвестиционният пакет е направен така, че да постигне двойна цел. Изключително важно е с законодателите да работят в, тясно сътрудничество и максимално бързо. Искам да припомня, че председателят Юнкер и Европейският съвет са заложили много амбициозен крайен срок. Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент за постигането му. Настоящата ситуация с инвестициите изисква бързи действия. Искаме първите проекти вече да започнат тази година. Съветът започна да разглежда предложенията със своя адхок работна група, която се среща много често. Вече две заседания се проведаха миналата седмица. Следващото е предвидено за утре. Искаме да стигнем до един общ подход, който да одобрим през март. Така ще имаме достатъчно време да постигнем съгласие с парламента преди крайния срок, който е през лятото. Съветът ще наблюдава напредъка по това предложение – то ще бъде основно в нашия дневен ред. Първият интензивен обмен на становища на министерско ниво бе проведен вчера. Обедена съм, че парламентът също гледа амбициозно на този проект, очаквам конструктивно сътрудничество. То ще покаже доколко наистина сме ангажирани с възстановяване на економиката на Европа почитаеми депутати, Изключително голямо е значението на Европейския фонд за стратегически инвестиции, но то е само една част от плана за инвестиции на комисията. Искаме да мобилизираме финанси за инвестиции. Вторият стълб на плана на комисията са проектите и създаването на инвестиционно-съвещателен център. Той е част от законодателното предложение, което подготвяме. Искаме да се намерят надежни, добре структурирани, жизнеспособни проекти, за да може частния сектор да участва и парите да бъдат насочени към реалната економика. Трябва да обърнем сериозно внимание на тези мерки, които съпътстват създаването на фонда – те ще бъдат ключа към успешни проекти в цяла Европа. Третият стълб обаче, подобряване на инвестиционната среда, е този, който може би ще бъде най-важният за насърчаване на частните инвестиции. Това е един много по-широк въпрос, който трябва да бъде разгледан на различни нива. От гледна точка на Съюза става дума за завършването на единния пазар. Различни мерки вече бяха обявени от Европейската комисия. Например, що се отнася до Съюза на капиталовите пазари. Заедно с комисията и парламента ние ще подкрепим всички инициативи, които ще подсилят единния пазар и ще подобрят конкурентноспособността на Европейския съюз. В същото време трябва да се предприемат и действия на национално ниво. Трябва да се премахнат останалите бариери пред инвестициите и да се отключи потенциала за растеж в Съюза. Очакваме с нетърпение инициативите в тази сфера. Инвестиционният план отговаря на приоритетите на латвийското председателство в сферата на економическата политика и конкурентноспособността. Както знаете, планът няма да реши всички проблеми в Съюза, от макроекономическите шокове до дефлацията, енергийната сигурност, проблемите с дълга и проблемите на местните органи на властта. Но това е стъпка в правилната посока и по-специално е направен максимално гъвкаво, така че да може да се разраства. Структурните реформи Инвестициите са ключа към създаване на работни места и отключване на растежа. Инвестициите са само е, малка част от тази смесица. Не бива да забравяме и другите структурни реформи и благоразумие при бюджетирането. Всички институции трябва да работят заедно, бързо и ефикасно, за да не правят така, че законодателният пакет да доведе до тласък в економиката. Много ви благодаря за вниманието. Господин Катайнен има думата сега от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, винаги удоволствие да съм в Европейския парламент и да обсъждаме такива велики дела, както правим днес. Благодаря и на латвийското председателство за чудесното сътрудничество и за това, че сложиха нашият ИФСС на първо място в приоритетите си. Това е план всъщност за създаване на економически ръст и създаване на нови работни места. Нашата програма напредва бързо. И това е част от нашата и економическа офанзива, целяща да влее средства в економиката в тези нейни ресори, които най-много имат нужда от това. Опитваме се да създадем и форум, място, където да са в контакт европейските предприемачи с европейските инвеститори, за да могат заедно да стартират инициативи. Целта е да се наберат колкото се може повече средства от частното финансиране. Европейската комисия предоставя информация и съвети във всеки един момент за това как могат най-добре да се развиват проекти, да получат финансиране и да произведат реален ефект. Приготвили сме законов текст, който пояснява структурата на фонда. Предвидели сме технически пряко подпомагане в всички негови фази. Придвижваме се напред възможно най-бързо и се надявам, че и вие ще се ангажирате с този проект и ще окажете съответният политически съответното политическо рамо. Започнахме преговорен процес с съвета на 19 януари и вече създадохме работни групи. Разбира се, важно е и Европейският парламент да заработи по този план възможно най-бързо. Трите законодателни органа трябва да се споразумеят по окончателния текст възможно най-бързо, например до юни месец в какво се състои този план? Това са економическият модел на управление – e както и вноските на държавите членки и конкретният им принос в стратегически инициативи. Това може да бъде индивидуално или чрез национални банки. Държавите членки могат да изберат в кой проект да участват. И съответно от нас може да се очаква данъчна настройка в зависимост от естеството на проекта. Що се отнася сега до модела за економическо управление в рамките на пакта за сигурност и растеж? Фондът предвижда повече сигурност за инвеститорите във всяка една фаза на техният проект. И именно това е сърцевината на замисъла – Трудно е да се намери инвестиране за някои проекти, особено ако те са високо рискови, независимо от това колко са нужни. И накрая ще изработим и насоки за инвеститорите. Тези, инвес... тези насоки ще уточнят критериите, по които ще се избират печелившите проекти. В този борт ще участват независими специалисти, представители на комисията и представители на Европейската инвестиционна банка. Разбира се, ще приемаме за участие ад-хок и други членове, ако всички участници са съгласни. Всички решения ще се вземат с консенсус Експертите, които ще участват, са 6 на брой. Про проектите ще се съревновават по съдържание най-напред. То ще бъде оценявано от членовете на комитета или на борда. Това е най-важното, особено когато става дума за приканване на частния сектор за участие. Критериите, както казах, ще бъдат е, определени от членовете на борда, но така или иначе и още сега те са вече ясни тези критерии. Проектите трябва да бъдат най-напред економически и изпълними. Второ, трябва да бъдат достатъчно назрели, за да могат да бъдат изпълнени на глобална или местна основа. На трето място трябва да съдържат европейска добавена стойност и трябва да са насочени към някои от нашите приоритетни инициативи, като например Европа 2020 или е, климатичния пакет 2030 е, или някоя друга дългосрочна инициатива. Целта е да се подпомогнат тези високо рискови проекти, които по друг начин няма как да бъдат финансирани. Финансирането ще бъде предоставено само ако няма други познати източници на финансиране. Разбира се, ние във всеки един момент ще информираме Европейският парламент за това докъде сме стигнали. Два пъти на година ще се отчитаме пред Европейската комисия, един път на година пред съвета, парламента и другите финансови институции. Докладите, отчетните доклади ще бъдат публикувани. Европейският парламент, разбира се, ще има право по всяко едно време да организира изслушване на някой от членовете на борда или изпълнителният директор. Изпълнителният директор ще има също така задължението да отговаря в устна или писмена форма на въпросите зададени от Европейският парламент. Европейският парламент също има право да получава информация по тези въпроси от Европейската комисия. Уважаеми евродепутати, това предложение разбира се, ще бъде съпроводено от редица мерки, насочени към създаване на единен пазар и създаване на трудова заетост и економически растеж. Целта е да променим структурното развитие на събитията в желаната от нас посока и да създадем нови инвестиционни възможности. Това е всъщност част от нашата административна програма за действие през 2015 година. Имаме вече конкретни предложения за енергиен съюз, за капита... съюз на капиталовите пазари и някои други. Това са все проекти през тази година. Надяваме се, че ще получим вашата подкрепа и ще можем да разчитаме на вашето сътрудничество. Уважаеми евродепутати, има разбира се много технически елементи, които само ви нахвърлях. Следва да бъдат доразработени и доразвити, за да ви дадат конкретна представа всъщност за картината. Най-важното обаче е, е, че липсата на доверие отказва инвеститорите от участие и именно този фонд цели да възвърне доверието на инвеститорите в жизнеспособността на тези сектори, където най-много има нужда от развиждане, раздвижване. Надявам се, че ще работим заедно, ще вървим рано до рамо и ще приемем това предложение възможно най-бързо, за да се отражи на съживяването на инвестиционните потоци в Европа. Благодаря. Е Благодаря, господин комисар. Започваме с представителите на политическите групи. Господин Вебер от НП 4 минути. Вицепрезидент Уважаема госпожо председател, господин заместник председател, госпожо представител на съвета, уважаеми колеги, благодаря ви за изложенията. Е НП приветства предложението на комисията за установяването на пакет за инвестиции в Европейския съюз. Мисля, че ще се приложи правилният подход. Няма да се правят инвестиции въз основата на привлечен на капиталовите пазари капитал, а на капитал привлечен от частния сектор. Колегите от НП по-нататък ще се спрат върху детайлите. Днес искам да обвържа това предложение с една тенденция, която е характерна за економическото състояние на Европейския съюз и която ще доминира политическите дебати през идните дни. Имам предвид из резултатите от изборите в Гърция. Новият гръцки министър-председател заяви, че развитието на Европа ще получи нов тласък, но не мисля, че този човек ще даде нов тласък на развитието на Европа. Нов тласък ще му даде план като този, който изложи господин Катайнен. По данни на МОД, в резултат от инвестициите по този пакет в Европейския съюз ще бъдат разкрити 2 милиона и 100 хиляди работни места. Уважаеми колеги, Упоменах Гърция, защото много от мерките, които смятаме да предприемем по линията на инвестиции в економическото развитие, е изложено на опасност, като се вземат предвид резултатите от изборите миналата неделя. Ако новият министр-председател господин Ципрас заяви, че ще искат да се опростят частично дълговете на Гърция, как тогава ще привлечем частни инвеститори, които да внесат средства в фонда? Какво общо има с солидарността, положение при което държави като Кипър трябва да платят 100 милиона евро Държави като Испания трябва да заплатят 6,6 милиарда евро за частичното упрощаване на дълговете на Гърция. Ако тези дългове бъдат частично упростени, това означава, че сметката ще трябва да бъде платена от всички останали държави членки. Справедливо ли е Испания, Италия и Кипър да предоставят гаранции по гръцкия дълг. Не мисля, че това ще доведе до стабилност в Европа. В Гърция бе поет ангажимент за допълнителни разходи в размер на 11 милиарда евро. Това няма да допринесе за спечелването на доверието на инвеститорите. Фактът, че бюджетът на Гърция днес е балансиран, че Страната отбелязва економически растеж, макар и нисък, говори за постигнат успех. Нека не поставяме този успех на карта. В правителството членуват представители на крайно дясна сила. Освен това, сред новоизбраните в Гърция министри няма нито една жена. Всички министри са мъже. Какво общо има това с равнопоставеното представене на половете? Говоря по тези въпроси в рамките на сегашното разискване за инвестиционния фонд, защото подобни тенденции, подобни промени излагат на голяма опасност економическото развитие. Растежът в Ирландия е 3,6%, в Латвия 2,6%, в Испания миналата година бяха разкрити 1 милион нови работни места. Това са все страни, които се управляват от партии от политическото семейство на ЕНП. Във всички тези държави, които се управляват разумно, се отбелязва растеж. Тези държави имат перспективи. ЕНП ще продължи по този път. Имаме много заявили участие. Ето първият Сидя карта. Приемате ли я? Я, Госпожа Ван Шторх. Господин Вебер, приветствате пакета за инвестиции в размер от 300 милиарда евро. Това никак не е изненадващо за мен. Заявихте, че няма да се привличат инвестиции чрез натрупването на нови дългове, но точно това ще се прави. В този фонд ще се вливат средства в размер на кредити от 60 милиарда чрез кредити в размер на 60 милиарда. Заявихте, че в резултат от този инвестиционен пакет ще се разкрият 2,1 милиона работни места. Защо тогава не удвоим или отруим средствата по този пакет? Така ще решим проблема с безработицата. Чудесно е, колега, че осъзнавате в какво се състоят проблемите, но би било добре популистите тук в парламента да работят и за тяхното решаване няма да бъде увеличен размерът на дълга. Инвестиционният пакет ще се, инвестира, ще се финансира от текущия бюджет. Освен това, ще се привлекат и частни инвеститори. Всеки, който знае нещо за економиката, знае, че това е най-добрият път. Е, Благодаря. Продължаваме с изявлението от името на групата на социалистите. Госпожа Родригес. Е, Благодаря, госпожо председател ще имаме възможност да проучим какво ще означава случилото се в Гърция. Имаме обаче от една програма с Гърция, която да бъде управлявана от Комисията, Съвета, Европейския парламент, европейските институции. Тя трябва да почива на бюджетна отговорност, но и да върне истинския прогрес и истинските възможности за растеж и работни места в Гърция? Това е правилният отговор. Поради това имаме нужда от инвестиции. Затова дебатът ни днес е наистина много уместен и спешен. Затова от името на нашата група искам да кажа, че ние сме обезпокоени от бавното изграждане на фонда за стратегически инвестиции. Много сме притеснени, че държавите членки не обещават капитал за фонда. Знаем много добре, че колкото по-силна силна е капиталовата основа на фонда, толкова по-голям ще е лостовия ефект с частния капитал не вървят нещата добре. Знаем, че гаранцията на европейския бюджет и приносът на Съюза не са достатъчни. Безпокоени също така, че министър Шойбле наскоро каза, че Германия не смята да направи национална вноска – трябва да преодолеем тази пречка. Европа има нужда от огромен инвестиционен проект, който да отговаря на нуждите на реалната економика. Поради тази причина всички държави членки, членки включително онези, които са в процедура по свръхдефицит, трябва да могат да допринесат. Надявам се до следващата среща на върха на еврозоната да има резултат. Благодаря, господин Камал от името на ЕКР. Благодаря. Благодаря. ЕКР е, приветства факта, че комисията иска да премости пропаста между реална дейност и инвестиции. Нека да почерпим опит от други части на света и да видим защо те са по-атрактивни за инвеститорите. Това няма да бъде чудотворно решение. Интересното в този фонд е не фонда, а стожерите, на които се уповава, а именно желанието да премахне пречките пред инвестициите. И така, нека да ви дам пример от една платформа, от която можем да научим, че има желаещи да дойдат да инвестират в Европа, не само в Средните щати, но виждат, че има много ограничения и много административни изисквания. Значи не е важно тук да излезем с инициатива, резолюция и план, а с инициатива, която да помага на инвеститорите да дойдат и да работят спокойно, а да не се страхуват от това, че ще бъдат задушени освободени от изисквания, например, къде да пращат, къде да плащат ДДС. Имаме пресния пример с Амазон. Разбира се, законодателството трябва да щади и малките и средни по предприятия, които не могат да се справят справят с толкова много норми, с толкова много изисквания за ДДС в различните държави членки. Но пък ако заради това не продават на граждани от трети държави и членки ще се окаже, че нарушават правилата за равнопоставеност в отношението към клиента. Какво да правят? Такъв случай ми просто затварят, отказват се да се борят с е, този толкова сложен пазар. Ето за това инвестиционните програми са нещо много хубаво. Но още по-хубаво ще бъде, ако видим как можем да улесним живота на бизнесмените сега и тук. В противен случай, колкото и усилия да полагаме, няма да премостим въпросната пропаст. Нека да задам един конкретен въпрос. Колко много, колко още бизнесмени и предприемачи трябва да банкротират, фалират или да избягат просто? Колко още много безработни трябва да се запишат на трудовата борза, за да решим да действаме? Е, очаквам отговор. Нека да не отнесат думите ми ветровете. Благодаря. От, групата на Алде имате думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, уважаеми е, господин, е, госпожо министър, уважаеми господин комисар голям проект е този инвестиционен план и той е много важен, за, защото той е предназначен за растеж и заетост. Вие на практика провокирате очаквания, които са много завишени за бизнесът ги очаква, гражданите очакват промени. Ние е, е, всъщност трябва да създадем доверие към европейските институции с е, подходящи инструменти в подходящ момент. Да, това е правилният път, но изключително важно е да представим резултати. Много важни е, са мерките на единния пазар. Е, е, аз съм съгласен с това, което казахте, господин Катайнен. Но има нещо, по което не сме съгласни с вас. Вие е, говорите за това, че че инструментите би трябвало да бъдат е, простички, е, не само по отношение на отделни проекти, но и като цяло. А ние смятаме, че са необходими структурни реформи и то съществени структурни реформи. Ще се спра на една друга тема. Е, планираме инвестиционен план и комисията трябва при всички положения да а, насърчи държавите членки и да настоява пред тях а, да изготвят не само национални планове, но и да дадат своя принос към плана за инвестиции. Аз съм сигурен, че държавите членки, ако нещата им се обяснат както трябва, ще направят верния избор. Националните администрации трябва да свършат основната част от работата. Те трябва да предприемат мерките, които са подходящи за съответните държави членки и които са показали до този момент известен дефицит на национална територия. Ако се предприемат подходящите мерки, ако се обърне комисията към подходящите хора в администрацията на националните държави, аз съм сигурен, че ще се предприемат конкретни стъпки. И а, още няколко думи във връзка с конкретните стъпки, които очакваме. Обръщам се към латвийското председателство. Очаквам не само да кажете, да, ние се срещаме, ние обсъждаме е, въпросите, но какви са ангажиментите, които сте поели, какво е посланието, което отправяте. Струва ми се, че това е изключително важно. Не само изброяването на заседанията и срещите. Ние сме готови да ви подкрепим, но бихме желали да видим какво ще направят държавите членки и какво ще предприемете вие. Господин Пападимов, от, имата, от името на ГУЕ, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Мога да разбера защо някои колеги са огорчени, защото техният приятел Самарас загуби изборите, преките демократични избори. Нека да не развяваме плашилото на страха. Да видим какво ще направи новото гръцко правителство. Гръцкият народ премина през няколко много тежки години, прекарани в бедност и при строга бюджетна дисциплина. Мисля, че всичко това дава надежда за Европа. Защото не може едностранно да се налага такава политика на строги економии. Какво ще направим сега, за да спасим еврозоната? Какво ще направят Еврокомисията и Европейската Централна банка? Как ще върнат инвестициите и растежа обратно. Вместо тази политика на строги економии. Пакета на Юнкер и публичните инвестиции не винаги са навременни. Много държави страдат от недостатъчно инвестиции. В тези държави има нарастваща безработица и бедност. Този проблем бе решен в неделя в Гърция. Мисля, че това е прозорец за надежда за европейските народи. Това е посланието на тези избори. Господин Люки е иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Е, уважаеми колега, е, колегата Вебер току-що каза, че Гърция е получила солидарност от еврозоната. Смятате ли, че тази солидарност не е усетена от народа на Гърция? Че гръцкият народ не цени е, е, всички програми е, за възстановяване на економиката е, и че солидарността е, от страна на еврозоната и на Европейската общност всъщност е била само по отношение на кредиторите. Ораторът говори без микрофон. Я όσα περιγράφεται, τιμωρήθηκαν οι φίλοι Приятелите на господин Вебер пострадаха. Решението не е връщането към гръцката драхма, което предлага Европейския съюз. Това означава, че и германците ще загубят а, своята валута. Всички искаме растеж и реформи, а не клиент капитализъм и избягване на данъци. Не искаме и корупция. Господин Айкоц от Зелените минута и половина. Благодаря, ви, госпожо председател. Бих искала да кажа няколко думи за стратегическите инвестиции и да оставим Гърция малко на страна. Най-напред благодарим на комисията за това, че ни представи плана за инвестиции, след като продължение на повече от година залагаше само на строгите економии. Това говорим за инвестиции обаче се сблъскваме пред три големи предизвикателства, три проблема. И бих искала да чуя мнението на господин Катайнен по тези три проблема. Първият е липсата на достатъчно демократичен контрол. В плана можем да прочетем, че този план за инвестиции трябва да отговаря на общите цели на Европейския съюз. Това обаче е много неясно по отношение на източника на тези средства. Откъде ще дойдат те? От европейския бюджет, може би? Но как точно ще изградим този план? Кой ще взима решенията? Европейският парламент би трябвало да участва пълноправно в този процес на взимане на решение. Той трябва да бъде със законодател и трябва да се сложи край на начина на отпускане на средства безразпорно. На второ място, трябва да знаем как точно се споделят тези средства? Отделят се милион, толкова милиона за Польша, толкова милиона за някоя друга държава, толкова милиона за въглища там. Твърди се, че ще се подобрят а, средствата за, екологизи... за екология. Виждам усмивките на колегите от Фландрия. Как обаче възнамерявате да направите тези инвестиции полезни за всички, а не само за конкретни държави или региони? И на трето място, този план е прекалено скромен. Той не е достатъчно амбициозен, за да отговоря на нуждите ни нужди. Благодарим ви за една минута. Има господин Лув от Европейската демокрация. Благодаря, госпожо председател. Господин Катайнен, вие сте един от комисарите, които действително имат задачи във връзка с възстановяването на реалната економика. След срива през 2008-2009 година ние се стабилизирахме, но нямаме растеж. Е, е, и ето, че политиката на економии засяга всички и води до резултати като тези в Гърция. Господин Катайнен, аз мисля, че трябва да намерим решение. Но е, Европейския фонд за стратегически инвестиции не е правилното решение. Успехът на САЩ всъщност би трябвало да ни покаже, че ние трябва да обхванем цяла Европа, да ангажираме и академичната общност, да ангажираме и иновативната сфера и научните изследвания. Ако вие е, действително е, мислите реалистично, ще разберете, че с 21 е, милиарда разходи няма да можете да мобилизирате 315 милиарда. Благодаря ви, господин Зарянопос. Госпожо председател, сигурен съм, че европейския монопол ще бъде изненадан при обявяването на пакета от Юнкер – Публичните средства ще бъдат насочени към инвестиции и държавите членки ще трябва да платят с усъкътителни разходи, защото тези средства трябва да дойдат от някъде. Опитваме се да намалим възнаграждението на трудовия пазар и същевременно се опитваме да привлечем частни инвестиции – това само ще увеличи натиска върху работещите мъже и жени. И това е посланието на европейския семестър. Тук става въпрос за монопола. Единствените референтни стойности, които са интересни тук, са това, което се нуждаят хората. Комисар, мадам ла... Госпожа Гостет, благодаря ви, госпожа председател. Господин Сметин председател, на Европейската комисия, можем само да подкрепим вашия план, защото действително имаме нужда от синеста му за излизане от кризата. Комисията си даде сметка, че спешно трябва да се вземат мерки и днес ни бяха направени предложения по същество. Важно е в предложенията, направени от местния председател на комисията, да стане ясно, че и парламента трябва да играе своята пълноправна роля в процес на взимане на решения. Разбира се, съгласни сме с приоритетите, относно бъдещият фонд. Съгласни сме също така с създаването на метод на управление, процес на подбор на проекти, който да бъде прозрачен. Всичко това е необходимо, ако искаме да привлечем инвеститори. Трябва обаче да успеем да ги съблазним. А това може да се случи само чрез адекватно равнище на демократичност. Положителен сигнал би било, например, да направим всичко възможно да запазим водещата си роля в областта на технологиите. В противен случай ще поставим под заплаха цялата Европейска комисия. Ето, цялата европейска економика, извинете. Ето защо не бива да под, по никакъв начин да вредим на програмата Хоризонт 2020, защото тя е очистено важно значение. Ние я договорихме с огромни усилия тук в парламента преди няколко месеца. А към съвета мога да кажа, че отговорността на държавите членки е огромна, защото именно те закъсняват и те не искат да вземат участие в този фонд със средства в собственици бюджети. Благодаря ви. Господин Лов, тук що ви дадохме думата, така че ще продължим датък с разискването. Давам думата на госпожа Изабел Тома за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, госпожо комисар, благодаря ви за вашето изявление. Аз не споделям мнението на тези, които считат, че господин Юнкер прави някакъв фокус. Просто така от шапката си ще извади тези милиарда евро. Но ако наричаме нещата с истинските им имена, всички ще спечелим. Нуждаем се от публични инвестиции в Европа, така че гаранцията върху европейския бюджет е основен стълб. Жалко е, че този стълб почива само на публични средства, защото чрез публични средства можем да привлечем и частни средства. Още от самото начало на кризата ние от социалистите и демократите а, говорихме за необходимите решения. Ние не се нуждаем от 300 милиарда евро. А, те не са достатъчни. Нуждаем се от повече. Затова обаче държавите членки трябва да се мобилизират и да използват този нов инструмент, като разработват проекти и като се включат в захранването на този фонд. А, за да насърча Европейската комисия да предложи ново тълкуване на гъвкавостта, залегнала в пакта за стабилност, а, Приканвам в съвета, госпожо министър, да поемете този ангажимент, за да може да има растеж и инвестиции. Много въпроси, свързани с управлението, остават нерешени. Те са свързани с основната цел. Например, надежността на проектите се представя от комисията като основен критерий за подбор на проектите. Да, това е отлично, но член 5и от регламента говори за проекти в областта на обучението и образованието. Те са допустими за този фонд, но как ще се оцени тяхната надежност? Как се оценяват проектите за дългосрочни инвестиции? които са модела за устойчиво развитие. Как ще отчетете критерия за етост при разглеждането на проектите, защото тук се говори за участието на Европейската инвестиционна банка. Как тези експерти ще вземат предвид макроекономическите въпроси? Ще спра до тук, госпожо председател. А, просто нека да изброя заетостта на младите хора и така нататък и така нататък. Извинявам се, че превиших времето си. Председателката, може би ще вземете отново думата за 30 секунди, защото има синя карта за вас. Приемате ли госпожо Тома? Заповядайте, 30 секунди имате за въпрос. Ja, Frau Kollegin да, госпожо Томас, вие говорихте за това, че е, всяка година би трябвало да се е, реализират програми е, в размер на милиарди, но не казвате как ще се финансират тези програми. Е, не казвате е, как е, програмите, които се реализират в САЩ и в Великобритания, са свързани с структурните реформи. Не смятате ли, че би трябвало да поясните най-вече кои ще бъдат финансовите източници? Мисля, че в това отношение съм изцяло съгласна с Европейската комисия. Ние правим публични инвестиции ние използваме бюджета на Европейския съюз като гарант. Това е един вид общностен договор. И сега имаме ново тълкуване на пакта за стабилност. По този начин насърчаваме държавите членки да инвестират. И тъй като ми отпуснахте малко допълнително време, ще се възползвам, за да кажа, че Европейския съюз се нуждае от това всички държави членки да се е, възползват от фонда. Та питам Европейската комисия каква част от този фонд ще бъде отделена за регионите. Благодаря. Старбати, Господин Старбати, е, за една минута. Госпожо председател, Европейският съюз е, има една основна философия – той реагира на обществените и економическите предизвикателства с визии, с неподкрепени с реални финанси планове. Да, още когато се създаваше еврозоната, имаше подобни визии. Еврото трябваше да стабилизира економиката, да я насърчи, да я мобилизира, да има растеж. А днес забелязваме точно обратното. Кризата в еврозоната е показателна. Няма растеж, няма заетост, имаме безработица. И ето, че отново се създава някакъв визионерен план като ЕФСИ. Е, всеки, който се занимава с е, е, проекти, знае, че тук на практика изчисленията не са верни. Всеки трябва да се замисли, когато се говори за големи планове. Първия план се е провалил, но независимо от това започваме с втори план. Господин, може 6 минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, както знаете, в шестия доклад за сближаването се установява, че има отстъпване от целите за сближаване от 2008 година насам. Ето защо бих искала да привлека вниманието и върху факта, че ако милиардите предвидени за инвестиции бъдат насочени най-вече към най-богатите региони, в такъв случай всички въздействия от всички ползи от политиката на сближаване ще бъдат унищожени и от това ще пострадат най- бедните региони. Ето защо трябва да съблюдаваме всички видове региони да могат да се възползват от този план. И тук не споделям някакво желание или пожелание. Напротив, смятам, че това е задължение за Европейската комисия. Също така Европейската комисия трябва да гарантира този план в крайна сметка да не финансира само това, което пазарите и промишлеността вече са в състояние да финансират сами. Както казахте, имаме нужда да поемем риск, имаме нужда от шокова терапия. На практика имаме нужда от един нов курс за Европа. И тук, например, си мисля за инвестициите в морското дело, в културната индустрия и не на последно място мисля за най-бедните квартали, където има много талантливи млади хора, които имат многобройни проекти, включително и в областта на цифровите технологии. Проекти, които трябва да бъдат подкрепени. нека няколко думи за управлението. Очевидно е, че парламента трябва да вземе участие в, в това управление, тъй като изборът, който се прави, е от политическо естество. Госпожа Вана за една минута. Уважаема госпожо председател, днес излезе едно изследване на Международната организация на труда, в което се споменава е, инвестиционния план, но в размер на 12,8 милиона до 2020 година. И, и е, изследването показва, че ще има успех, ще има резултати по отношение на растежа и на заетостта, само ако е, действително е, ритмично се е, подават средствата под формата на инвестиции и ако има конкретни мерки е, в комисията, в която работя, стана дума за инвестиционния план, от който се очаква нарастване на заетостта. Споменава се Европа 2020, която има амбициозни цели във връзка с економиката, с климата, с околната среда, но тези цели на практика нямат задължителен характер. Как ще гарантирате, че качествените критерии, които са обсъждани и определени от е, е, управителния съвет, действително ще се сбъднат. Господин... Благодаря, госпожо председател. Инвестиционният план е обречен на провал. Още повече, че той ще се а, прилага в Европейския съюз, който не е способен да се справи с кризата. Как искате да се справим с, публичните, с частните инвестиции, извинете? Как да ги привлечем? Как да има доверие в пазара, при положение, че няма растеж? Необходимо е да има публични инвестиции и след това евентуално ще последват и частните. Ако а, започваме по обратния начин, просто не мога да разбера защо го правим. Необходимо е да освободим пазара от всички правила, за да може да има повече инвестиции. В САЩ излязоха от кризата благодарение на експанзионна политика. Над 3% е растежа годишно. Там няма договор от Мастрих, няма критерии, няма данъчен пакт. И въпреки това успяха. Може би трябва да се преборим най-напред с злоупотребите, за да имаме достатъчно финансови средства. Следващия оратор, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Испания подкрепа фонда за инвестиции и ви насърчаваме да, да прибрахте принципа на допълняемост. Или казано с други думи, този фонд не трябва да замества инвестициите на Европейската инвестиционна банка. Той трябва също така да служи за финансиране на големи а, инвестиции инвестиционни проекти с високо равнище на риск. Иначе за останалите проекти могат да се намери финансиране на друго място. Основната ни цел тук е да имаме пряко въздействие върху економиката и да създадем работни места. Затова и трябва да се съсредоточим върху проекти с много високо качество в областта на новите технологии, които могат да бъдат рентабилни в средносрочен план. Трябва също така да насърчим този вид инвестиции и да действаме по-бързо в избора, подбора на проекти. Не можем да си позволим да чакаме. Трябва да наложим натиск върху правителствата, за да действат възможно най-бързо. И както често се случва, всички поети ангажименти трябва да бъдат спазени. Смяната на правителство не значи, че ангажиментите отпадат. Всички правителства са длъжни да спазват своите ангажименти и никой не бива да се превръща в рисков фактор за останалите. и никой не бива да може да се, да, се измъкне сух от водата и да остави останалите да платят неговата сметка. Господин Гонзалес Понс, приемате ли синя карта? А, тук държа да очертая, че ще трябва да сложим край на процедурата за сини карти, тъй като имаме много дълъг списък от колеги записали се за спонтанни изказвания. Господин Зани, имате думата. Е, képviselő úrtól szeretném megkérdezni, hogy e, jól értettük-e, hogy... Госпожо председател, е, бих искал да попитам колегата, дали правилно съм разбрал казаното от него, а именно това, че той има съмнение по отношение на фонда. И това, че е, фондът на практика ще е, обезмисли националните фондове и източници за финансиране. Да. Казах, следното. Казах, че този фонд трябва да се пред принципа за взаимодопълняемост. Това е. Тоест, средствата, в, по този нов фонд за инвестиции не бива по никакъв начин да заместят фондовете за инвестиции на Европейската инвестиционна банка. Или казвам с други думи за проекти, които вече са започнати, които засягат голям брой региони в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Фан Брент. Благодаря, е, госпожо председател. Е, госпожо председател на съвета, господин е, комисар. Много неща вече сме казали за фонда. Няма нужда отново да говорим за това. И за Гърция също сме казали много. В при всички положения ние трябва да зачитаме демократичния избор на гръцкия народ и освен това този резултат в Гърция показва, че хората не желаят да се продължава с политиката на рестрикции и економии. Ето, фондът би трябвало да ни помогне да се е, променим в това отношение, да е, успеем да създадем работни места, е, да създадем растеж. Ние сме е, в моята политическа група на социалисти и демократи за този фонд. Най-важното за бъдещето на Европа е да използваме е, средствата по е, структурните фондове, по Европейския фонд за, струк... е, за стратегически инвестиции, но основното е всъщност да инвестираме в зелената економика. Там е, ще се, се получи и растежа, там ще се получи и заетостта при всички положения е, трябва да е, се съобразяваме с анализите, които вече са на лице. Е, има действително проведени изследвания, които показват, че 600 милиарда ще бъдат необходими, за да се предприемат на необходимите инициативи за намаляване на емисиите от CO2. Около 24% от средствата ще отидат за промени по отношение значение на подземните изкопаеми, но също и за безвъглеродната економика. Ето това е изключително важно. Това е устойчиво инвестиране. Благодаря. Благодаря, госпожин Нортасон. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Последния път бяхме изненадани, когато дойдохте в парламентарната комисия по економически въпроси. Вие казахте, че а, никоя държава членка не била поела ангажимент а, за инвестиционния план на Юнкер. А, като че ли този план виси и във въздуха. На следващо място, ако искате да прехвърляте средства от Европейския фонд, от Хоризонт 2020 и така нататък, това не може да остане без последици. Ако използвате тези фондове и просто така ги прехвърляте от едно място на друго, то си има последствия. Трябва да има някакви условия, трябва да има някаква социална възвръщаемост, възвръщаемост с оглед на околната среда. А, нека държавите членки да представят проекти, защото в противен случай ще стигнем до социална катастрофа и катастрофа в областта на околната среда. Това по никакъв начин не се вписва в нашата политика. Благодаря, господин Фернандес, минута и половина. Добре, господин президент. Благодаря ви, госпожо председател. Европейския фонд за стратегически инвестиции и предложенията в него са новаторски, те ще допринесат за създаване на работни места, ще насърчават предприемачите и ще доведат до инвести... амбициозни инвестиционни планове с множество положителни въздействия. Те също така ще засилят вътрешният пазар и ще допринесат за неговото интегриране, за насърчаване на взаимосвързаността на мрежите, в частност в областта на енергетиката и цифровата економика. Този план ще засили нашата конкурентоспособност и ще засили нашата енергийна независимост. За да бъде този фонд успешен, обаче се нуждаем от легитимност и прозрачност. Проектите трябва да обхващат всички засегнати държави членки и Европейския парламент също трябва да вземе участие, доколкото е възможно. Планът Юнкер, трябва също така да съдържи и елемент на вътрешна солидарност и териториално сближаване. Благодаря ви. Думата има господин Булман за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаемият колега Камалов, за съжаление, не участва в нашия оживен дебат, но аз все пак е, бих му казал, е, че след като е, цитира Боб Дилан, би трябвало да намери, намери подходящия текст. Времената се променят. Това според мен е именно подходящия цитат. И би трябвало най-малкото на тази основа да намерим общото между нас в парламента няма политическа сила, а това въжи и за Европа, която да не разбира спешната потребност от инвестиции, за да се насърчи растежът, да се увеличи заетостта. И така, скъпи колега, макар че не сте тук, ние сме единни в това отношение, но сега вече стигаме до техническия въпрос какво трябва да направим. И затова, господин Катайнен, ще ви поставим немалко въпроси, които ще трябва да изясним. Първият въпрос частно-публичните партньорства са естествено един важен инструмент за мобилизиране на повече капитал. Но как е, на практика е, средствата, ако действително те се получат и потекат е, към фонда, ще отидат там, където са най-необходими и където ще бъдат най-полезни? Ето, а, така стигаме до управлението на този нов инструмент. Ако а, има естествено а, правилно управление, а, очевидно ще трябва да решаваме нещата във връзка с фонда в, в рамките на процедура за съвместно взимане на решение. И когато е, говорим за краткосрочно е, мобилизиране на средствата под формата на инвестиции, е, очевидно ще трябва да говорим за един разумен микс от различни инструменти. Благодаря ви. Господин Ван Декамп, благодаря ви. Като член на ЕНП и член на Комисията по транспорта и като нидерландец, аз бих искал да приветствам инвестиционния план на Юнкер. Много често аз не съм съгласен с а, господин Ейкаут. Много често обаче в Европа се мисли а, само за заплахата. А трябва да престанем да гледаме заплахите, а да се обърнем по-скоро към предизвикателствата. Госпожо председател, адът е осеян с добри намерения. И всеки път към идеала винаги е пълен с пречки. Европа, доколкото разбираме, ще предостави половината от необходимите финансови средства. Тя е готова и може да го направи. Но смятам, че аз като един добър нидерландец, доброто начало ще доведе до още повече добри жестове. Разполагаме и с необходимата инфраструктура. Истинско предизвикателство ще бъде да убедим частните инвеститори, че инвестиционният план на Юнкер представлява интереси за тях. Въпрос към съвета. Вие колко събрахте от държавите членки? Колко държави членки ще подкрепят инвестиционния план на Юнкер? Благодаря. Госпожа Гардия Сабао Рубял, две минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин Катайнен, бюджетната бюджетните економии в Европа не дадат очакваните резултати. То защо имаме нужда от качествени промени? Планът на Европейската комисия е насочен в правилната посока, защото той залага на инвестициите, за които ние настояваме отдавно за насърчаване на економически растеж и създаване на работни места. Инвестициите са най-силният инструмент, с който разполага Европа за реформи. И тук трябва да отбележим, че е важно не само количеството, но и качеството на проектите и добавената стойност, които те ще, добав... които те ще донесат. Затова и се нуждаем от един инвестиционен план, който да ни доведе до Европа, каквато искаме тя да бъде и основната ни цел трябва да бъде устойчивото развитие. Още веднъж държа да подчертая, че се нуждаем от съгласуваност между политическите ни цели от една страна и финансовите ни възможности от друга страна тъй като е ясно, че няма как да изпълним успешно стратегия с настоящият бюджетен, бюджет на Европейския съюз, дори и с плана, който в момента ни се представи. Но пак казвам, този план е водоправ... се движи в стъпка в правилната посока. Нямаме нужда от него и то сега, защото трябва да е нов тласък на европейската економика. И за това трябва да спазим редица е, изисквания. На първо място принципа на взаимодопълняемост. Това е много важен принцип, защото трябва да спрем да финансираме в вече започнати проекти. На второ място. Този проект трябва, всички проекти, които се финансират, трябва да има социално-економически последици. На трето място трябва да се действа там, където наистина има нужда, а именно там, където пазарът не функционира достатъчно добре. На четвърто място трябва да вземем предвид там, равнището на риск при подбора на проекти. Тоест има различни критерии, има много важни аспекти и ние в парламента сме готови да работим в сътрудничество с вас, представителите на комисията и на съвета, за да поработи този план. Но преди всичко трябва да се обърнем към държавите членки и да ги призовем да вземат участие в плана, тъй като този план не е достатъчен. Имаме нужда от повече инвестиции. Благодаря ви. Думата има госпожа Гресле за минути и половина. Госпожо председател, госпожо министър, господин комисар, пакета Юнкер поставя много въпроси и хубаво би било наистина да отговорите. 8 милиарда евро ще се отпуснат, да кажем, от Европейския парламент и хубаво ще създадем нещо като доверителски фонд, но на практика ние няма да имаме никакъв поглед върху нещата и как точно протичат процесите, какви са рисковете. Така че тези 8 милиарда от научно-изследователската сфера не, няма да доведат до сигурни резултати. Като член на комисията от бюджет, за бюджетен контрол трябва да ви кажа, че до 2014 година само 14% от средствата са стигнали до крайните бенефициери. 40, извинете само 40%. Е, да, е, наистина е така. Времената са други, светът се е променил и е, затова поставям тези въпроси и държа да ми отговорите. Достатъчно ли е да се предоставят средства? По отношение на Гърция, от Фонда за селски райони ние сме предоставили немалко средства, но управлението на проектите, контролът върху изразходването на средствата и получените резултати са много важни въпроси. Плюс 47% сме постигнали в Германия с много по-малко средства за селските райони. В никакъв случай инвестициите не бива да бъдат безконтролни. Благодаря ви. Господин Фаннистъл. Благодаря ви, госпожо председател. Аз изцяло подкрепям плана на Юнкер. Бих искал реалната економика да получи повече внимание, но все пак бих искал да направя няколко коментара. 460 милиарда евро имаме реално в европейските структурни фондове. Ясни са какви са и намеренията ни. Натрупахме опит а, по отношение на споделянето на риска и така нататък. Затова бихме могли да работим по-добре с финансовия резерв. На следващо място харесва ми критерия за допълнимост но трябва да бъдем предпазливи. Не трябва вече започнатите програми да бъдат възприемани от Европейската Централна банка и да не бъдат подплатени от допълнителни инвестиции. На следващо място, какви са критериите? Според мен те са доста неясни. Представете си, че средствата се насочват само единствено към старите държави членки, а не към новите. <coughs> Това приемливо ли е? 80% от финансовите средства да отидат в тези държави. Обсъждали ли сте някакво разпределение на финансовите средства? За трансграничните проекти. Именно там е необходима ръката на Европа. Това трябва да бъде основната ни цел. Бихте ли била така любезна да ми отговорите? Благодаря, господин Карас, минута и половина. Госпожо председател, господин заместник председател, госпожо министър, госпожи и господа, твърде висока безработица, твърде много задлъжнялост на държавите, твърде малко инвестиции, твърде е, е, малко растеж и заетост. Това е ситуацията в Европа днес. Представеният план е само една от инициативите и същевременно тя има допъл... допълващ характер – говорим за това, че трябва в тези нови времена, в, при променения свят да поемем по нови пътища, но също времено има и редица а, инициативи и мерки, които вече сме а, приели. И това е всъщност една допълваща инициатива за конкурентно способност, растеж и за етост. И тя е много подходяща и правилна. Идеята е ценна. Необходими са ни устойчиви проекти. В противен случай няма е, да привлечем частни инвестиции. Госпожи и господа, е, Европейския парламент също носи отговорност в е, парламентарните комисии, най-вече в Комисията за бюджетен контрол и економика, конкурентно способност. Е, ние много интензивно работим по тази тема. Въпросът опира не само до управлението на фонда. Въпросът опира не само до отчетността и контрола. Въпросът опира до това Европейския парламент също да участва активно, тъй като става дума за една обща инициатива. Господин Елят има думата за минута и половина. Благодаря ви, е, госпожо председател. Е, господин Катайнен, да, е, господин Вебер с право каза, че става дума за правилен проект, за правилен инструмент, който се нуждае от правилната конструкция. Можем ли да свържем нещата с Хоризонт 2020, с Пакта за стабилност, с всички тези инструменти, с които вече разполагаме. И освен това, какво ще бъде по-различно в фонда за стратегически инвестиции и какъв ще бъде в крайна сметка ефекта на лоста? Тъй като говорим за допълващ характер. И тъй като естествено ще се вземат определени суми от сферата научни изследвания и иновации, би трябвало да включим и споделена отговорност и споделен риск. И така преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата на 9 колега. Думата има колегата Малетич за една минута. Ализи, мадам. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, трябва да научим един важен урок за новата ни политика за инвестиции. И то е, че политиката на инвестиции е и политика за развитие. И затова трябва да насочим всичките си усилия към проекти с високо качество и развитие на човешките ресурси. Тъй като в Европейския съюз съюз липсва а, високо добавена стоеност, но липсва и човешки капитал. Освен това, държавите и членки, които се възползват от политиката на сближаване, трябва да инвестират от много средства за съфинансирането. Защо се надявам, че новата политика за финансиране няма да замести политиката на сближаване, а ще я допълни и се надявам да се помогне на държавите, които има нужда от бюджетно оздравяване, за да не се наложи и те да намалят своето равнище на инвестиции, а напротив да могат да увеличат своята възможност за инвестиции. Една минута, госпожа Яла Сендър señora presidenta sí благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Катайнен, съвета, комисията и парламента се споразумяха за взаимното свързване на транспортната инфраструктура в Европа. И това беше успех. Доста работни места бяха създадени. Някои от фондовете обаче по тази инициатива сега ще отидат в инвестиционния план на господин Юнкер. Бих искал да попитам дали тази сума, която ще бъде иззета от, този, от тази инициатива, ще бъде отново отделена за транспортни проекти. Имаме задължение за отделните проекти. Това съвсем не ни успокоява не можем да знаем дали средствата, които ще бъдат управлявани от Европейската Централна банка, ще е, имат същата гаранция. Не знаем и какъв контрол ще изпълняват европейските институции. Благодаря, госпожа Форд. Колеги, нуждаем се от инвестиции, нуждаем се от частни инвестиции. Е, малките и средните предприятия е, се нуждаят спешно от е, инвестиции би трябвало да подсигурим а, а, именно тези инвестиции, които да се насочат към малките и средните предприятия. Някои от тях са застрашени да спрат да, производството си, да спрат да изнасят. И а, същевременно а, не бива да продължаваме с тази прочна практика а, на толериране на големите компании, които избягват а, да плащат данъците си. Действително, някои изключения се, а, трябва да се направят за малките и средните предприятия. Ето, това е основното. Нека а, да спрем да говорим а, за промени, защото а, ние много често вече сме злоупотребявали с тази дума. Просто трябва да направим действително тези задължителни изключения за малките и средните предприятия. Следващият оратор има думата за една минута. Дали е успяла? Господин Яковшич, Госпожо председател, успехът или провалът на този план ще определи успех или провал на Европейската комисия. И нашият мандат в Европейския парламент до голяма степен ще зависи от успеха или провала на този инвестиционен план. Ето защо от самото начало да реша да изкажа моята подкрепа за този план. Убеден съм, че няма альтернатива. Наясно съм с критиките, смятам, че трябва да ги обсъдим, но в такъв случай представете някаква Предложете някаква альтернатива. Такава обаче няма. Ето защо аз подкрепям този план. Обеден съм, че могат да бъдат подбрани голям брой проекти в сътрудничество с държавите членки, с регионите, с частните инвеститори, с целият капитал, който е наше разположение. Само по този начин, чрез взаимодействие с всички източници, можем да, доспе този план. Господин Виека за една минута. Бригада. Е, благодаря ви. Европейският фонд за стратегически инвестиции отговаря на съществените нужди на Европа в момента. Липсва ни растеж, има инфлация. Този фонд трябва да гарантира успех. Всичко обаче зависи от инвеститорите – този модел се провали в миналото и ще се провали за в бъдеще, защото се базира на публично-частни партньорства, при които частният сектор обира печалбите, а публичният сектор осигурява финансирането. Проблемът не е свързан с липсата на инвестиции, а с липсата на доверие, с политиките на строги економии те водят само до допълнително а, натрупване на определени места на богатствата. Нуждаем се от план за публични инвестиции, който да отговаря на социално-економическото сближаване на Европа. Господин Вали, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да се присъединя към госпожа Гресле, която вече не е в залата. Да кажа, че е, е, ФСИ е, отнема средства, предназначени за научните изследвания, но тези средства не би трябвало да отидат в ръцете на големите компании. Трябва да а, спрем да подкрепяме компаниите, които са съседалище в Люксембург, а, а, които а, нерядко злоупотребяват с а, а, условията, които са им предоставени. Да, в предизборната кампания много избиратели в Гърция, например, бяха заблудени, тъй като им е, бяха дадени обещания, които трудно ще бъдат изпълнени. Така че трябва да помогнем на гражданите и на малките. Благодаря. Следващият оратор. Планът е, Юнкер е, се разглежда от много хора като чудодейно средство, като лек за економиката на Европа. Но не бива да очакваме чудеса, защото тези 315 милиарда все още не са гарантирани как точно ще е, накараме е, частния сектор да инвестира. Е, рисковете, опасностите е, плашат е, частните инвеститори. Държавите трябва да са гаранти. Е, би трябвало е, естествено да се търси е, сътрудничество с частния сектор по линията на е, публично-частните партньорства. Но е, Една голяма част от работните места в Европейския съюз се създават от малките и средните предприятия и именно от тях трябва да подкрепим. Благодаря ви. Месье Богович, един минут. Господин Богович, за една минута. Много ви благодаря. най направете държа да подчертая, че подкрепям идеята за този план за инвестиции. Подкрепям също така ангажимент от страна на Европейската Централна банка, тъй като тези план ще допринесе за повече работни места и економически растеж и за повече по-голям подем в Европа. Имаме нужда от по-ясен график, но преди това насречавам комисията и съвет да сътрудничат по-добре с държавите членки, за да избегнем това, което спомена господин Ван Нистерой, а именно в края на програмата да стигнем до извода, че всички фондове са били насочени само към богатите държави вече се натрупа много голямо забавяне в развитието, най-вече поради недостига на частни капитали, които да се инвестират в политиката на развитие. Така че нека да останем бдителни. Трябва да се инвестира в държавите членки. Благодаря ви. Uh, Госпожо председател, Пакета на заместник председателя Катайнен е важна стъпка според мен, но моята група а, приканва от години за повече инвестиции. Само политика на строги економии, това е напълно ясно, няма да а, даде начало на растежа. За това приветствам това законодателно предложение за стратегически план. Но мисля, че а, зависи от всички ни този план да проработи. Той трябва да бъде приложен на практика. За да стане това, е необходимо да работим усилено. Смятам, че основният въпрос, както посочиха и някои колеги, е свързан с избирането на правилните проекти. Това е от съществено значение. Те трябва да имат добавена европейска стойност, а не просто проекти, които така или иначе ще получат финансиране. Държавите членки ще трябва да инвестират малко повече средства в фонда и то по гъвкав начин, чрез националните бюджети. Но въпросът към господин Катайнен е следния. Кой ще решава за тези проекти? Вие казахте, че Европейския парламент ще участва но ще имаме ли смислена роля с оглед на актуалните проекти, които ще бъдат избирани? Благодаря ви. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания. Да чуем господин Катайнен от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия за идеите и предложенията. Да, естеството, характерът на инвестиционния план ще пром този план ще промени е, нещата. Е, ние се нуждаем от правилна е, инвестиционна политика, правилна финансова политика, правилна политика по отношение на паричния пазар. И най-вече е, нуждаем се от насърчаване на частния сектор, е, който да инвестира в Европа. Европейския фонд за, инвестиционни, е, е за инвестиции е, и инвестиционния план не е единствения инструмент. Е, три са е, е, инструментите първо, механизмите за насърчаване на частните инвеститори да инвестират в рискови страни, в рискови региони. Освен това, ние се опитваме чрез канализиране на средствата да насочим инвестициите към жизнеспособни проекти проекти, е, които обещават е, добавена стойност е, и това на практика означава именно насочване на инвестициите към сфери, в които ще се създават работни места. до този момент обаче не сме срещнали чак толкова проекти, които предлагат именно повече заетост. Е, за това е, именно желаем да насърчим е, инвестициите на там. И естествено, участието на публичния сектор, който ще бъде един вид гарант, който ще бъде и са инвеститор. По този начин ще използваме новите възможности, които се разкриват в рамките на инвестиционния план. И на трето място единния пазар. Ние се нуждаем от структурна реформа, нов пазар, нови възможности, както за малките, така и за големите компании в Европа. Естествено, че е, целта, в крайна сметка, е не само економически растеж, но нови работни места, създаване на работни места. Естествено, колкото повече средства се съберат, толкова по-добре, но въпросът е да се постигне крайната цел, а именно да се създадат работни места. Много от вас пледираха за а, а, насочване на средствата към малките и средните предприятия, а, използване на публичните средства за кредитиране на а, а, МСП. Да, и аз окоръжавам всяка държава член да направи същото. Да използва средствата от структурните фондови, е, фондове, както и от другите финансови инструменти за кредитиране, за е, привлекателни кредитни линии за малки и средни предприятия. Ето това е, е, е нещо, което и в момента е на практика на разположение на държавите членки. Ние отново чрез инвестиционния план насочваме вниманието на държавите членки към тази възможност. Е, естествено, че е, рисковият е, фонд ще бъде мобилизиран около 60-70 милиарда. Ще бъдат предоставени именно под формата на обезпечение и гаранции. Новият фонд е по-малък, но той е предназначен именно за да защити именно рисковите инвестиции. Госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Много ми се иска наистина да установим един дух на тясно сътрудничество. Аз очаквам да получим съответната сума от сферата научни изследвания, но очаквам тази сума чрез ефекта на лоста да се увеличи многократно коефициента на мултиплициране е много, много важен елемент в нашия инвестиционен план. И в крайна сметка необходимостта от създаване на заетост е всъщност единствената причина, поради която ние предлагаме този инвестиционен план. Това не бива да се забравя. Благодаря. Комисар Катайнен, дам думата на представителката на съвета, госпожа Калнина Лукашевича. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за този дебат, който показва колко важен е за всички нас новият тласък за економическо развитие на Европа след години на стагнация. Очевидно е също така, че институциите трябва да се обединят, за да могат да поставят на европейските граждани един инвестиционен план, който да стимулира економическия растеж и създаването на работни места. По време на дебата си отбелязах пет групи от въпроси и коментари. На първо място повдигнахме въпроса за нареченото бюрократично бреме и необходимостта от структурни реформи. След това обсъдихме въпроса за източника на финансиране за държавите членки, необходимостта от съчетание между публични и частни инвестиции. Също толкова много важно беше да се обърне внимание на създаването на работни места и борбата срещу безработицата. Разбира се, имаме нужда от инвестиции не за частните инвеститори, а за създаване на работни места и за да има крайни облаги за гражданите. След това обсъдихме необходимостта от интелигентни инвестиции в устойчиви проекти. И друг важен хоризонтален въпрос беше свързан с демократичната легитимност, ролята на Европейски парламент и отговорността, която носят държавите членки. И така, навляза малко повече в подробности по тези пет е, гопи от въпроси. Съгласно с казаното господин Вебер, от госпожа Родригес и господин Камал, Именно по тази причина очакваме с нетърпение предложението на Европейската комисия и инициативите в рамките на третият стълб на инвестиционния план. Както вече споменах в встъпителното си изказване, ние смятаме, че най-вероятно третият стълб в крайна сметка ще се окаже и най-важен за привличане на частни инвестиции. Уверени сме, че чрез този подход с три стълба Европейската комисия прави добър избор за увеличаване равнището на инвестиции в дългосрочен план но този проект е сложен за прилагане в краткосрочен план. Председателството е готово да вземе мерки не само със създаването на условия за осъществяване на плана, но и за преодоляване на всички пречки на вътрешния пазар, в частност в областта на дигиталният, на цифровият пазар, енергийният съюз и свободното движение на услуги. Трябва да видим също какво може да се направи на национално равнище. По въпроса за евентуалното участие на държавите членки в фонда, държа да отбележа, че трябва да се доизчистят подробностите в законодателното предложение, което те първо започваме да разглеждаме. Важното е обаче да гарантираме, че на каквото и равнище да действат държавите членки, трябва да може това да доведе до мобилизиране на допълнителен капитал държавите членки и националните инвестиционни банки трябва да имат възможност да принесат за плана. Но това е само един от начините, чрез които държавите членки могат да принесат за фонда. Те ще могат също така да участват пряко на ниво проекто или чрез инвестиционни платформи. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка изчисляват че ще успеят да мобилизират средства в размер до 315 милиарда евро свежи средства. По-голямата част от тези средства ще дойдат от частния сектор, където има много ликвидност. Това са истински пари, които трябва да бъдат използвани възможно най-бързо. Възможно е да има и допълнително участие от страна на държавите членки, което допълнително ще увеличи размера на инвестиционния пакет. Когато говорим за добавената стойност на фонда, държа да подчертая, че ролята на този нов фонд е да мобилизира нови инвестиции. И принципът за допълняемост е много важен критерий и ние ще гарантираме, че частните инвестиции вземат участие в проектите. Ние в съвета също имаме нужда от известно време, за да изкопим позицията си, но е ясно, че принципа на допълняемост за този инструмент ще бъде от съществено значение. Целта е да подкрепим проекти, които в момента не са финансирани, защото се смята за прегледно рискови, например фондът трябва да поема известни рискове, за да може инвестициите да станат по-привлекателни за частните инвеститори. Относно коментара на господин Булман, вие споменахте редица много важни елемента и ние трябва да намерим отговор на тези фактори в рамките на нашите вътрешни и междуинституционални разговори. Съгласни сме, че парите трябва да се насочат там, където има най-голяма нужда от тях. И съответно трябва да работим, за да гарантираме по-високо качество на критериите. Разбира се, фондът трябва да се стреми да, да се справи с безработицата, неравенството и насърчава економически растеж. Смятам, че това е очевидно и е очевидно също така, че един амбициозен инвестиционен план ще допринесе за подобряване на предлагането в краткосрочен план и ще помогне за възстановяване на, на европейската економика в дългосрочен план. сериозното увеличаване на инвестиционна дейност ще доведе и до по-високо равнище на заетост в Европейския съюз като цяло. Предложение на Европейската комисия предвижда също така да се засили подкрепата за малки и средни предприятия, които се финансират чрез Европейски инвестиционен фонд, тъй като МСП е са съществен източник на работни места в Европейския съюз. планът не бива да бъде подценяван, защото той ще допринесе значително за оздравяването на МСП в Европейския съюз. А ще се отнася до дебата между съвета и Европейската комисия, държа да ви припомня, че вчерашния вчерашният дебат в ЕКФИН беше обществено достъпен, но тъй като проявихте интерес към въпроса, ще ви кажа няколко думи за вчерашното разискване. Министрите показаха готовност да допринесат за успеха на проекта. Те се съгласиха, че е необходимо проектите, които ще имат най-голям принос са проектите, които ще успеят. Това са проекти, които създават работни места, които насърчават трансфер на технологии в Европейския съюз, независимо дали става дума за развиващите се или за вече развитите региони. Принципът на пропорционалност беше определен като един от водещите критерии и трябва да бъдат изяснени редица въпроси, за да бъде успешен проекта. Разбира се, дискусиите продължават. И ще трябва да положим много усилия в съвета, но ние винаги ще се стремим към постигане на възможно най-добри резултати. А, що се отнася до ролята на Европейския парламент, очакваме с нетърпение да започнем преговорите с Европейския парламент по предложението за създаването на фонда. Надяваме се вие дадете съгласието си, възможно най-скоро, за да можем да улесним достъпът на частни средства в економиката ни. Но за да се случи това имаме нужда от, от няколко основни принципа като например процесът на взимане на решения за фонда. За целта трябва да се гарантира пълна независимост при подбора на проектите. Също така, в съвета се работи в много кратки срокове по разглеждането на плана. При след това ние смятаме, че ще успеем да дадем резултати в кратките срокове, които ни бяха наложени, без това да повлияе на качеството на законодателната ни работа. Ако работим заедно, продуктивно, можем да постигнем амбициозната си цел. Гражданите очакват от нас да постигнем резултати бързо. Няма време за губене, за да привлечем инвестиции в Европа. Уважаеми че на Европейски парламент, нека да работим заедно и да гарантираме, че плана за инвестиции ще постигне резултати. Нека да загърбим економическата криза. Нека заедно да създадем условията за създаване на работни места и подобряване благоденствието на европейските граждани. Благодаря ви за вниманието. Vielen Dank, Frau Калнина Лукашевика. Благодаря, госпожо Калнина Лукашевица.